Puhemies. Председателят. Да се Почваме отново нашата работа. Протокол от вчерашното заседание и приятите документи са на ваше разположение. Then,